Possiamo iniziare, grazie. Un saluto a tutti. Stamattina. Добро утро. Е, Поздрави на всички. Навън вали. И някак си изглежда, че това е края на мандата ни и много хора не са дошли. Позволете ми да ви помоля да одобрим дневния ред първо. Ако няма възражения, през декември 2018 година бяха приети три резолюции. Едната за Иран, другата за Египет, за Танзания и след това през януари 2018 година имаше резолюции за Азербайджан и Судан. Позволете ми да посоча също така, че получих информация за спешни проблеми, например в Азербайджан. Там нещата вървят добре. Защото обвиненията срещу блогъра бяха отеглени от главния прокурор и включено обжалване и искане за неговото освобождаване. Може би това е факт, че, а, може би а, това, че ние пуснахме, а, излязохме с резолюции, помогнало на този случай. Искам да ви помоля сега да одобрите и а, протоколите на предишните заседания, ако няма възражения. И ако а, нямате нищо против, да преминем към четвърта точка приемане на проучване относно достъпа до правни средства за защита на жертвите на корпоративно нарушаване на правата на човека в трети държави. Разбирате, че ние поискахме едно проучване специално за жертвите, които са пострадали от нарушаване на правата на човека от трети страни, вече можем да преминем към тази точка. Проекто резолюцията ни за отговорността на търговските дружества за сериозни, за тежки нарушения на правата на човека – на Агенцията по основните права за подобряване на достъпа до прав... средства за правна защита беше насочен към тежки нарушения на правата на човека в държавите членки и а, от европейски търговски дружества в чужбина. Също така има едно решение за обвързващи инструменти за транснационални корпорации с а, изискване Европейския съюз да предприеме инициативи да подобри достъпа до средства за защита. Е, проучването беше изготвено от трима експерти. Ян Ваутърс, който а, е от катедрата Жан Моне, доктор Алекс Маркс и е, доктор Клер Брайт, която е доцент в е, Лондонския институт по бизнес и менеджмент. Текста ви беше разпратен по електронната поща. Има и отпечатани екземпляри. Авторите са финализирали текста. Не искам да губим повече време. Сега позволете ми да дам думата сега на различните оратори. Може би първият оратор – ще бъде господин Маркс. Нека да започнем с господин Маркс. Благодаря, че ни поканихте да представим нашето е, изследване, е, което е изготвено заедно с е, моя колега доктор Волтерс и доктор Брайт. Това е на базата на проучвания в много държави членки изготвени са документите. И така в тази кратка презентация искам да ви покажа за какво представлява проекта, неговата насоченост. След това ще изготвим различните стъпки, които сме предприели във връзка с, с компаниите, нарушаването на правата на човека в трети страни. Има 12 задълбочени проучвания. Ще разгледаме две, за да може да разгледаме естеството на различните казуси, които изследваме, какви са различните бариери, възможности. И последната част на доклада се състои от препоръки за вътрешните политики на Европейския съюз. Има едно съвсем кратко а, изслушване. Както знаете, в глобализирания контекст много от а, компаниите в Европейския съюз работят а, в световен мащаб. Има голям дебат за това как може а, да се работи. Това е много свързано с, с насочващите принципи на ООН за правата на човека, достъп до ефективна правна защита и така нататък. Както знаете, има много различни инструменти и механизми, които жертвите могат да използват, за да държат отговорни компаниите. Много внимание се отдава за тези нестрадиционни механизми и механизми за уреждане на проблеми, не свързани с държавата. Това са механизмите, които могат да бъдат открити в държавите членки. На второ място в, се говори за а, нарушение на правата на човека в трети страни. В нашето изследване ние имаме много конкретен акцент върху раз, по-доброто разбиране на това какви проблеми, с какви проблеми се сблъскват жертвите. И това ни доведе до три цели на нашето проучване. Едното е да се а, опишат всички случаи, да се представи един задълбочен анализ на избраните казуси и да се види как, как може да се работи с тези бариери. На първата част ние използвахме съществуващата литература, няколко експерти се опитаха да, издеря, да издирят съществуващите дела в държавите членки и беше изготвен доклад за 30 такива дела. Те се отнасят а, главно за големи многонационални компании и се отнасят за няколко държави членки. Разгледахме също така делата, които са в съда. Това е за периода от 2016 до 2018 година. Има много различни дела. Някои от компаниите са повече представени, например, в добивната промишленост. Доклада също така показва кои е, нарушения на правата на човека са внесени в съда и също така разглеждат много тежки нарушения на правата на човека и други нарушения на правата на човека, които, например, са резултат от замърсяването на околната среда. Тук се дава и таблица на страните, в които стават тези нарушения. И накрая предоставяме информация за текущото положение. В доклада се разглеждат задълбочено някои дела, за да може делата да бъдат сравними. Ние използвахме един прост формат история на делата, обсъждане на делата в сегашния им вид и основните сфери и възможности. Делата бяха подбрани по редица критерии от различни държави членки, дела, които се развиват продължително време и от които можем да извлечем пречките за достъп до правна защита. Проучванията се извършват на базата на първични и вторични извори. Е, проведохме разговори, интервюта. Изготвихме, работихме по 12 дела. Първо разгледахме случая Амесис е, за а, е, мъчение, след това делото Лафанч за финансиране на тероризма в Сирия. Имаме в Катар нарушаване на правата, Данцер в Германия разглежда различни нарушения в Конго, КИК, за който ще говорим малко повече, на отговорностите на компанията КИК РВЕ в Германия, една електрическа компания с нарушение на правата. В Италия ЕНИ влушаване на околната среда в Нигерия, в Болиден отново последиците от влушаването на околната среда за Чили. В Замбия също така има Веданта, Шел, Делто Шел и а, нарушенията на правата на човека в резултат от дъмпинг. Клер ще говори за два конкретни случая – Първо ще говоря малко за делото Шел. Това е едно дело, което се отнася за разливи на нефта и дейностите на Шел в Нигерия, замърсяването на водата, което засегна здравето и поминъка на различни местни общности в и нигерийски села решиха да заведат дело първо в Нигерия. И те е, ни казаха, че има много пречки пред правосъдието. Шел е една компания, която има седалища и в Великобритания, и в Швеция но не са завеждани дела в Великобритания. Делата се водят по силата на регламента Брюксел 1. В двете съдилища имаше много различен изход. В Нидерландия съда в Хага постанови, че не може да се произнася предварително а, и компанията не може да бъде държана отговорна за това, което прави клона и в а, Нигерия, в а, Великобритания а, имаше друг резултат. От гледна точка на въпросите свързани с достъп до правна защита, който установихме там, първият проблем е свързан с, с приписването на отговорността на компанията Майка за действията на нигерийския клон. А втория е за а, право подсъдност срещу, държави, срещу компаниите със седалище в съответната страна. Нигерийския клон обаче се регламентира от националния закон и виждаме различни подходи тук в националното законодателство и това доведе до различни резултати в различните различните държави. Приложимото право също така е нигерийското право на мястото, където е щетата. Това се даде редица проблеми в първоинстанционните съдилища, в, в Холандия няма задължение чуждите компании да предотвратяват щети в трети страни. Следващия случай, който искам да кажа няколко думи, е КИК. Това е пожар в текстилна фабрика в Пакистан, в резултат на който стотици работници са загинали, много други са били ранени. И въпросът се поставя каква е била отговорността на компанията КИК. Това е една компания за доставки на дребно на Германия. Въпроса на, за отговорността на КИК се повдигна. КИК е обвинен за това, че не е направил това, което трябва, за да предотврати вредата на тази основа бяха заведени дела в Германия, където е седалището на КИК. Те бяха отхвърлени по процедурни причини преди няколко седмици. Съдът установи, че по пакистанския закон няма основание. Говори, също така се водят дела срещу италианска компания, която малко преди това е дала доклад, че компанията е пожаробезопасна. В този случай установихме редица проблеми, свързани с достъп до правна защита, достъп до свидетелски показания, приписване на правна отговорност, юрисдикция, приложимо право, различни проблеми, свързани с завеждането на, търг... на дела срещу предприятия по немското законодателство, е, недостатъците за доброволните инициативи, процедурните пречки е, бях общи е, пречки, които ние ги разглеждаме като две категории правни бариери, правни пречки, които са свързани с това, за което говорих в двете дела. Също така практически процедурни, процесуални грешки, завеждането на дела, липса на колективни искове, е, бариери, свързани с езика и различната култура, установихме, направихме препоръки, които са от вътрешно и външно естество – Говорихме за вътрешни политики и препоръчахме да се засилят изискванията за проверка на стандартите на спазването на правата на човека, и наречените due diligence. Също така препоръчахме да се засили юрисдикцията върху екстратериториални дела едно ще, до тях ще бъде свързано с, с бизнес дела, разширяването на ю, юрисдикцията на държавите и а, разширяването им до клоновете на компанията и достъп до правосъдие в страната по происход. Имаме също така, препоръчахме да се насърчат държавите членки да използват законодателството срещу национални държави и а, препоръчваме европейското законодателство да бъде приложимото право, за да може да се постигне субсидиарност на правосъдието. Създаваме, препоръчваме също така за създаването на платформа за е, обмяна на информация. Имаме препоръки също така за външните политики. В тези случаи открихме и някои черти, които могат да бъдат причина за препоръка във външните политики. В няколко случаи се очерта и ясна невъзможност за, да се подходи към нарушението на човешки права в трети страни, тъй като е ограничен достъпа до правосъдие, така че трябва да се търси сътрудничество и посредством програмите и финансирани действия за засилване на достъпа до правосъдие би трябвало да се обмислят и в контекста на човешките права. Европейския съюз прави доста в това отношение. И тук трябва да се очерта и ролята на активистите за човешки права, защото те могат да играят много важна роля – в случаите, когато е, дела се водят в съдилища в Европейския съюз. Открихме нееднократно, че е, възможността да се събере информация по определени дела е основна пречка. Така че механизмите, които дават надежна информация, трябва да бъдат развивани. А що се отнася до търг... политиката за търговия, би следвало да се очертаят и елементите на спазване на човешки права, защото в момента много рядко се коментира този аспект. Би следвало да се сложи акцент върху търгов... поли... търговските политики и сега се обсъжда дали има полза или не от това да се използват целенасочени санкции, но в е, споразуменията за свободна търговия или схемата за е, преференции може да се мисли, макар че не винаги препоръчваме да се използват целенасочени санкции. Освен това, би следвало да се използват и международните механизми, които вече съществуват, да се засилят механизмите на Международната организация по труда и други държавни не правни механизми за действия в случай на нарушаване на човешки права в трети страна. Това са най-общо казано препоръките за вътрешната и външна политика. И като заключение на базата на различните казуси, които винаги са различни, те бяха категоризирани в три категории. Първо, директно причин... случаи на нарушаване на човешки права, но много по-често са случаите, когато Компаниите е, са негласни съюзници на нарушаването на човешки права от правителството или от е, държавните органи в съответната страна. Много малко от е, случаите, които идентифицирахме, дават възможност за правна защита. Е, в повечето казуси е, нищо е, такова не е възможно. И освен това, ние имахме за цел да очертаем кои са основните пречки и, е, както показахме, всъщност те са от е, най-различно естество. Grazie. Si potrebbe dire in conclusione che il lavoro sporco viene fatto fare agli stati che ospitano le aziende, sostanzialmente. Благодаря. Да, би могло да се каже, че мръсната работа се върши от държавите там, където се базират компаниите. Сега давам думата на колегите за коментари. Барбара. Благодаря. Това е госпожа Лохбилер. Благодаря. Имам няколко въпроса, включително и към представителите на комисията. Надявам се, че ще чуем и техните мнения. В Канада, например, има омбудсман, който е, отговаря за е, цените и има отношение и към подадени жалби. Е, какво е вашето мнение? Има ли смисъл да се създаде подобен пост? Какви са плюсовете и минусите? После няколко конкретни въпроса към комисията. В комисията се провеждат програми за е, подобряване на средствата за правна защита, когато компании нарушава, е, извършват нарушения. Има ли е, възможност да се осъществява такава помощ по програми за правосъдие за трети страни? Ако не можете да отговорите сега, е добре да ни отговорите писменно. В проучването Ние бихме, е, по повод на проучването, ние бихме предложили следващия състав на парламента да направи последващо е, проучване отново за нарушенията на бизнеса и, и възможността за спазване на човешките права. А на място делегациите на Европейския съюз, а и е, комисията тук, е, търсите ли възможности за обучение на персонала за по човешки права? Защото сме наясно, че на много други места също има такива случаи. Сега се преразглежда общата схема за преференции и вие препоръчвате в Там се предлага да има своего рода платформа за орган за жалби, което, който да е позициониран в парламента, в Инта или Смятате ли, че има смисъл да има такава платформа? Или е, по-добре да се създаде орган, който да не е, е позициониран в политическата сфера? Говорихте за ролята и колко важни са е, застъпниците за, на човешките права и съответно сигнализиращи за нарушаването им. Комисията предвижда ли мерки за конкретна подкрепа на тези лица? за, променя, за промяна на условията, така че е, активистите да имат въпрос, е, възможност да е, сигнализират и за нарушаване на такива права от страна на фирмите. Благодаря, господин председател. Благодаря е, за доклада, който е представен. Не веднъж сме говорили за това какво правят компаниите, най-вече мултинационалните компании, за това, че те отговарят за много от нарушенията на правата на човека в трети страни. Като същевременно много често не се дава достъп до информация за отражението на тези фирми не се знае достатъчно и за самите проекти на такива дружества. Мисля, че можем да дадем и други примери. Например, за мен Вертакасерес е много интересен пример. Стана дума и в парламента за това 2016 година. Тя е убита за това, че се е противопоставила на проект – за електрическа енергия. Нейното семейство поиска да има съдебен процес, но този процес все още продължава за жалост. Преди няколко години в Женева започна процедура за това да има задължителни норми за мултинационалните и транснационални компании, тъй като е ясно, че и Европейският съюз се стреми към това, но от друга страна виждаме, че Европейския съюз често използва аргументите на компаниите и това пречи да се създаде един правно обвързващ инструмент – за мултинационалните компании, а те трябва да бъдат задължени от закона да предприемат мерки, така че да предотвратят такива посегателства на правата на човека. Трябва да се знае, разбира се, какъв е проблемът на първо място, но ако не направим следващата крачка да има задължителни норми за компаниите, то за жалост всичко ще си остане същото. Би трябвало компаниите да дадат сметка за тези нарушения и трябва да има наистина процедури на национално и международно ниво. Мога да дам и друг парадигматичен пример по този проблем. Ето защо ми се струва, че Европейският съюз и държавите членки трябва да прибегнат до съдебни мерки, както и финансови санкции и да заявят своите искания. Всички компании трябва да са задължени да зачитат не само правата на човека. Би трябвало европейските институции също да следят, че този принцип се спазва и да се изисква не само от дружествата а, да изнасят за Европа, а и да спазват тези норми. Имаме и мултинационални компании, които наистина работят само в трети страни, но след това внасят продуктите си в Европа. Те също трябва да подлежат на такива мерки защото по-настоящем разчитат само на експлоатацията. Лора Санчес, всъщност, нашата колега, направи такова предложение и е добре да има такъв проект, да се разработят обвързващи норми. Много е важно да има и организация, орган, който да се занимава именно с наблюдението на спазването на правата с участие и на гражданското общество. Този орган да може да събира жалбите и да работи по това те да имат последствие. Хубаво е, че изготвяме доклад в нашата комисия, но мисля, че трябва да отидем и по-далеч, да настояваме да имаме достатъчно материал, за да направим своя анализ, като същевременно трябва да се спре този блокаж от страна на държави членки на процедурата на ООН. Трябва ни наистина такъв международен механизъм да искаме да има правно обвързващи норми за спазване на правата на човека. Благодаря. Грация, е, Петрос. Uh, Благодаря. Поздравления за проучването. Той идва съвсем на време и дава много сериозен принцип, е, принос за по-доброто защитаване на човешките права. Тук в таблицата, където се очертава настоящата картина и съответното третиране на правните казуси, е, обикновено се казва, че Част от тях се разглеждат в момента. Има обаче и такива, които са отбелязани като решени. Разгледали ли сте тези решени казуси, е, тези, които са обозначени като решени, са удовлетворили първоначалните искове? Аз е, лично не съм в състояние да направя анализа между това какъв е бил първоначалния иск и какво е, се е получило като конкретно решение е, в, при, при приключването на случая. После очертани са някои региони е, в Африка, Юго-Источна Азия и Латинска Америка някакси макрорегиони, в кой от тях има тенденции, от които можем да си извадим най- положителни заключения, къде има най-добри практики, къде е, случаите са приключили положително, кои са най-добрите примери, които могат да бъдат следвани? Sentiamo la commissione. No, c'è... Благодаря. Нека да чуем сега от комисията. Thank you. And ladies and gentlemen, honorable members, um, I'm speaking on the... Благодаря. Аз ще се изкажа от името на службата за външна дейност. Благодарим на Европейския парламент за извършеното проучване на достъпа до правни средства за защита за, при нарушаване на правни страни в трети а, страни. Тук се очертават пропуските и се работи по третия стълб за достъп до правна защита на а, жертвите. Европейския съюз работи активно с партньорите си за запазване на човешките права в трети страни. Ние ще е, проучим внимателно доклада. В момента е, формулираме плана за действие е, за демокрация след 2020 година, така че подобни данни са много полезни за нас. Няма да коментирам препоръките в момента, трябва да ги разгледаме. Мога да коментирам препоръките за външна дейност. Примерно, необходимостта да се подсилят а, а, и механизмите и активистите на, за човешки права в тези страни. Ние доста работиме по този въпрос но действително има нужда да се е, обхване малко по-добре е, аспекта на нарушаване на тези права от е, бизнеса. Ще се възползваме от възможността да разработим и този аспект в нашите насоки. Имаме и работ, а, има работна гръп, група в ООН за човешки права. Там ще са фор, през 2019 ще излезем с насоки тази група, формулирани в 9 препоръки. Също така планираме обучение на персонала в делегациите на ЕС. Вече сме организирали няколко такива в Брюксел и за хора от делегациите с цел да се развива ролята на делегациите на Европейския съюз в разгръщане на нашите програма за спазване на човешките права. Европейския инструмента за демокрация и човешки права на Европейския съюз има своята важна роля и Активистите за човешки права, които работят конкретно и по темата нарушения от страна на бизнеса, също могат да се възползват от мерките на инструмент. Ще дадем възможност и за последващи стъпки за използване на водещите принципи за да се даде възможност и на най-уязвимите общности да получат информация за наличните механизми за правна защита. А що се отнася до преговорите в е, Женева за задължителни инструменти, Европейския съюз не е съгласен с е, обвиненията, че ние блокираме този процес. Напротив, е, на междуправителствената работна група е, не блокирахме нищо. Дори се ангажирахме с е, дейности. Искаме да има ефективни и полезни инструменти, които да са пределно приобщаващи. И наруш... тъй като нарушенията се извършват и на ниво отделна страна, би следвало да се оглеждат те и в такъв смисъл. Грация. Eh, diciamo che se non avete bloccato non avete favorito, insomma, ecco, possiamo trovare la mediazione su questo. Може би не сте блокирали нещата, но пък не сте ги и придвижвали много. Сега по 3 минути за отговор на нашите гости. Заповядайте. Yes. Well, thank you very much for... Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Имаше някои инициативи в Канада, това е във връзка с омбудсмана, за това да се улесни достъпа. Имаше някои проблеми с националните лица за контакти и за това се разглежда и въпроса за средствата за правна защита при липса на достъп, но това зависи от начина на структуриране на системата. Мисля, че е добър вариант. По отношение на достъпа до правна защита ще кажа, че става дума не само за един единствен механизъм, трябва да има различни видове за различните е, видове казуси. За нас е много важно наистина да се разработят всички тези механизми в своята допълняемост. По отношение на ГСП и системата за създаване на платформа за представяне на случаите. Това също се разглежда. Има и проучване на комисията за системата за общи преференции. Това е нещо, което си струва да бъде помислено, но трябва да се помисли и за альтернативите, да видим дали може да има един независим орган, който да разглежда нарушенията в контекста на ОПСЕ. По въпроса за това дали забелязваме някакви тенденции при държавите, ще кажа не. Всъщност, това, за което говорим, се случва в много страни и в Конго, и в други страни. Ние сме изброили 23 различни страни като контекстът също може да бъде много различен. Не можем да кажем, че в някои случаи има по-голям успех, отколкото в друг или на друг континент. Благодаря. Аз ще взема отношение по въпроса за омбудсмана – Психологията обяснява кои са механизмите за оказване на съдействие, какво кара хората да сътрудничат. Установено е, че всъщност по-малко враждебните методи работят по-добре. И ми се струва, че този подход има своя потенциал, но и своите ограничения. за направения коментар по това колко е важно правата на човека и екологичните въпроси да бъдат гарантирани от компании, които внасят в Европейския съюз, мисля, че това е много важна идея. И всъщност вече се работи за тъй наречения ефект на Брюксел, за да може европейското законодателство да има своето въздействие и извън Европа. Въпроса за разрешените случаи до каква степен се отговаря на първоначалните искания. Виждаме, че много често не се взема под внимание първоначалната жалба и компаниите използват механизма на изплащане на сума в ответ на отказване от иск. Това от своя страна води до поредица от проблеми. Много от вашите въпроси бяха свързани и с това каква е ролята на правозащитника, доколко той трябва да бъде защитен в бизнес средата. Мисля, че това също е изключително съществено и се радвам, че и вашата комисия го отбелязва. Абсолютно. Bene, grazie. Ringraziamo i nostri... Благодаря. Искаме да благодарим на тримата ни гости. Това беше много интересен преглед и мисля, че със сигурност това, за което говорим, е част от дебата в Европейския парламент. Да се надяваме, че Европейската комисия ще вземе под внимание казаното днес, защото в крайна сметка всички ние искаме инструмент, който да ни помогне да преминем на един качествено нов етап. Благодаря ви, желая ви хубав ден!